Протоколите се одобряват. Бих искал също така да ви осведомя, че първа точка от дневният ни ред е изявление на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюз по въпросите на външните работи относно общата политика на външ... Общата външна политика и политиката за сигурност и общата политика за сигурност и отбрана, главни аспекти и основни решения, съгласно член 36 от договор за функционирането на Европейския съюз. Както виждате, госпожа Могерини току-що пристигна и след като вземе мястото си, ще я помоля да направи своето изявление. Госпожо Могирини, имате думата. Thank you. Sorry. Благодаря ви. Извинете